Става дума за изявление на съвета и комисията относно трансатлантическия поток от данни. Ще дам думата отново на господин Къндърс, министър. Uh, господин председател, дами и господа, Госпожо комисар, пред председателството отдава огромно значение за открит и сигурен интернет. Защото в цифровата ера личните данни са от голямо значение, тъй като те съдържат информация. По този начин предприятията могат да персонализират предложенията си към а, своите потребители. Същевременно обаче чувствителната информация, която се съдържа в данните, трябва да бъде защитена, за да бъде защитена нашата неприкосновенност. Трябва да има доверие. За това доверие е необходимо да има една а, регулаторна рамка. Трансатлантическите потоци на данни са, може би, най-обемистите, били то за търговски цели или други цели. Защитният щит на личните данни е начин за, за защита на личните данни. Много е важно за, за малките и средни предприятия, за големите предприятия, защото всички зависят от е, решенията, които бяха взети миналата година от съда. Комисията ще вземе предвид е, решенията относно Safe Harbor. За, за това трябва да постигнем защита на личните данни, които да бъдат на висотата на изискванията в областта на човешките права. За да се възвърне доверието в обмена на, под... на потоците информ... лични данни в трансатлантическите потоци. За това трябва да се е, приложат принципите като е, ограничаване на, на обема, ефективна система за надзор и възможност за съдебна защита. Е, съвета подкрепи усилията на комисията за допълнителна работа с Съединените щати за създаване на една устойчива рамка за обмен на информацията. Предложенията на Съединените щати могат да бъдат приети само при някои условия. Аз приветствам създаването на фигурата на независим омбудсман, към който европейските граждани ще могат да се обърнат. Съвета смята, че комисията трябва да приеме е, бързо е, решение за защита на личните данни съгласно новите разпоредби. Съвета също така приветства е, споразумението, постигнато между комисията и американските и партньори. Надяваме се, че диску, дискусиите с националните власти ще приключат успешно в скоро време. Що се отнася до наказателно-правните разпоредби, ние смятаме, че му трябва да се, да се подпише на 2 юни едно рамково чадърно споразумение – това споразумение не, не е основа за а, обмен на лични данни а, в рамките на трансатлантичните потоци, но ще, ще бъде основа за създаване на съвместни и единни критерии за защита на личните данни. Споразумението ще допринесе за възвръщане на доверието, като ще включва и една допълнителни е, критерии за защита на личните данни, както в Европа, така и в Съединените щати. Е, ще се, е, съдържат и възможности възможности за съдебна защита, като Съединените щати се съгласиха за първ път подобна защита да бъде достъпна и на европейските граждани. Затова надяваме се, че Европейският парламент ще подкрепи това споразумение. Целта е да се, да се постигнат е, един в един възможен, една възможна система за плавно, плавен размяна на, на лични данни и да, за, да, за да се избегнат грешните упоменавания или записвания на лични данни на европейски граждани на черните списъци. В, в момента се вземат мерки, за да могат европейските граждани да постигнат защита, съдебна защита. В споразумението ще бъдат засписани всички разпоредби. Надяваме се, че комисията ще ще вземе в най-скоро време решение относно щита за лични данни, личните данни и той ще стане част от европейското законодателство. Смятаме също времено, че споразумението е, е добра крачка в правилната посока, като едновременно защитава е, интересите на европейските граждани и дава възможност за борба с е, тероризма. Сега давам думата на е, комисар Ю the European Господин председател, уважаеми депутати, господин министър, Дами и господа, за мен е удоволствие да съм сред вас отново тук днес, за да поговорим за важната тема за трансатлантическите потоци от данни. Както знаете, Европейската комисия работи по няколко фронта, за да възстанови доверието в трансатлантическите потоци от данни след разкритията на Сноудън през 2013 година. Какви са ключовите ни мерки? Приемане на реформа за закрилата на данните, споразумение за обмена на данни за целите на правоприлагането и е, европейския щит, за да има закрила при търговските трансфери на лични данни. Щита е изключително важен, за да може да продължи трансатлантическия обмен на данни, като същевременно се гарантират на нашите граници е, защита на личните данни. Ние договорихме щита с САЩ на базата на два набора от ръководни принципа. Първо, 13 препоръки от ноември 2013 година и разбира се критерия заложен от Европейския съд в решението си по делото Шремс. След преговорите аз съм убедена, че преодоляхме слабостите на предишната система Safe Harbor. Нека накратко да ви опиша основните подобрения. Първо, американските компании, получаващи лични данни от Европа, ще трябва да изпълняват по-стрикни правила за начина по който използват и обработват тези данни. Изпълнението ще се следи отблизо и проактивно от компетентните американски органи. На второ място, физическите субекти ще имат достъп до специален механизъм, който ще гарантира, че всяка жалба ще бъде подробно разгледана и че ще й бъде даден ход. На трето място, получихме уверения и ангажименти от американската страна, че личните данни ще бъдат разглеждани от публичните власти в САЩ. Това е важно в контекста на сигурността. Американското правителство ни увери, че приемането на едрило на такива данни ще се прави само по изключение, като ще има различни филтри и други технически средства, за да се намалява броя на получените данни. Получихме уверение, че няма да има никакво дискриминаторно наблюдение. За първи път получаваме подобно уверение от американската страна. То е изключително важно. Това е централен елемент, който изисква и води до създаването на по-строга рамка и Сейф Harbor вече не е това, което беше. На следващо място, американското правителство за първи път ще създаде механизъм за... ще създаде омбудсман, който да гарантира, че жалбите на физическите субекти ще бъдат разгледани своевременно. Вярвам, че този инструмент е безпредседентно постижение. Нищо подобно не съществуваше в старата версия на Safe Harbor. Това ще се прилага към всички трансатлантически трансфери, без значение дали са в рамките на щита или в рамките на друг начин на трансфер. И накрая този щит ще бъде обект на наблюдение, като е предвиден и преглед, съвместен преглед. В рамките на този преглед ще се разгледа механизма, да се види дали той действа ефективно и ще се внесат евентуални корекции. В случай, че ангажиментите не се изпълняват от американската страна или в случай, че отговорите по време на съвместния преглед не ни удовлетворява, този механизъм ще може да бъде преустановен. Както знаете, независим орган по смисъла на, чле по смисъла на работната група по член 29, която изкара на 13 април своето становище, се стига до създаването на щита под новата му форма, т.е. приемат се всички подобрения. Работната група обаче направи някои препоръки, тъй като имаше някои безпокойства. Ние гледаме на този експертен опит на работната група много сериозно и работим по критичните аспекти, като съобразяваме с изискванията а, нашите действия. Някои обаче аспекти могат да бъдат обсъдени само заедно с американската страна и ние сме в процес на обсъждане. Например, изясняването на независимостта на омбудсмана и експлицитното формулиране на принципа за достъп до данни – Нашите органи за защита на данни, нашите компании и потребители трябва да имат пълно доверие в новите условия. Държавите членки ни подкрепиха и ние вярваме, че американските ни партньори също осъзнават колко е важно да ни дадат тези допълнителни разяснения. Веднъж след като получим тези разяснения и се стигне до отделните подобрения, ще представим проект от текст на работна група по член 31, т.е. на държавите членки, за да може до лятото да започне да се прилага този механизъм. Което ме води до друга важна тема, която скоро ще бъде която също ще бъде подложена на одобрението на Европейския парламент или така нареченото Umbrella Agreement. Подписването на това споразумение е, се очаква да се извърши в Амстердам на 2 июни на съвета на министрите. Парламента и съвета ще трябва да дадат своето одобрение за сключването на това споразумение. Очаквам да подкрепите Umbrella Agreement, защото то ще доведе до подобрение на преноса на данни в рамките на трансатлантическото сътрудничество. Ще има големи подобрения в сравнение с начина по който се извършва този пренос в момента. Както знаете, това споразумение не се е, отнася само до трансфера на данни. То не е някакво решение. Това е споразумение, което осигурява е, предпазни клази по отношение на защитата на данни в държавите членки, в САЩ Много от съществуващите инструменти за правоприлагането съдържат не съдържат, извинете, различни гаранции. И именно с този проблем се опитваме да се справим в момента. Личните данни на американците се прехвърлят в Европа така че те се ползват от високото ниво на защита по смисъла на нашите стандарти. Ето защо според Umbrella Agreement има за цел да премахне това неравенство в нивото на закрила от двете страни на океана. Целта е да се върне доверието в трансатлантическия трансфер на данни. Благодаря. Рога компе домнул е, ВОС. Благодаря, госпожо комисар. А сега давам думата на господин ВОС. Благодаря, уважаеми колеги, господин министр, госпожо комисар. Непременно ни е необходим наследник на клаузата за неприкосновеност на личния живот Сейф Харбър. Политическият спор в нашия парламент всъщност се свеждаше само до клаузата за прекратяване на действието. Ние в крайна сметка решихме такава да няма, затова очакваме от либералите и от СИД да не подкрепят предложенията за изменение на ГУЕ и Зелените. Клауза за прекратяване на действието не е необходима и поради това, защото имаме много силен, добре изработен механизъм за годишен мониторинг, имаме стабилна и устойчива рамка след като имаме такава ежегодна проверка, не е необходима клауза за изтичане на действието. Нека да изчакваме, изчакаме новият механизъм да заработи преди да говорим за неговото прекратяване. А, сега а, знаем, че има недоверие към комисията, обаче знаем, че тя си е научила урока и ще може да следи процесите. От политическа гледна точка споровете около щита за лични данни са доста смешни, защото а, спорещите са дезориентирани, не могат да се разберат дали е достатъчен той или не но все пак е, трябва да можем да гарантираме на малките и средни предприятия известна правна сигурност в трансатлантическите им отношения. Така че ще подкрепим предложението за щита за лични данни, но без измененията. Господин Вайденхолцер, две минути и половина. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Темата, за която разговаряме, ни занимава много отдавна. Винаги е била доста успорвана, особено за Сейф Харбър. Много сме спорили в различните форми на тази клауза. Имаше голяма несигурност, която беше изяснена след жалба на един гражданин, която влезе в историята и ни показа, че е много важно да е, отстраняваме всякаква несигурност. Сега щитът за личните данни е опит за отстраняване на съществуващата несигурност. През януари той ни беше представен в общи линии и е безспорно, че има известен напредък, съобразяваме се с съдебната практика и можахме да изясним някои неща с американските партньори но въпреки това ситуацията съдържа ред несигурни моменти. Не бих казал още, че е кристално ясна, така че има опасност отново да стигнем до съда, а за нашия я имидж като законодатели и изпълнителна власт, това няма да е много полезно, няма да е полезно и за бизнеса. Миналата седмица комисията, в комисията Либе видяхме, че има голямо разбирателство по отношение на Европейската комисия, че американските партньори са готови да протегнат ръка в това отношение. Това се отнася както за политиците, така и за бизнеса, свързан с данни. Е, можехме да поискаме повече, но критериите, които договорихме, наистина са важни. Необходима е повече яснота, особено когато се използват формулировки като писмено съгласие, каква е, какъв е правният институт, какво е правното качество на този термин, също и judicial regress. Е, този термин трябва да се изясни защото такава една формулировка, особено отнесена само към граждани на Европейския съюз, не е достатъчна, защото тук живеят и граждани на трети страни. Въобще за такива моменти на несигурност говоря, които трябва да се изчистят. Иначе напредъкът е голям, сами нямаше да можем да постигнем нещо, наистина можем да го направим само заедно, но апелирам към комисията и съвета да отстранят тези не е, неясноти, защото иначе отново ще изпаднем в спорове. Госпожа Стиван с една минута. Dank u wel, voorzitter. Collega's, transatlantische gegevensoverdracht. Благодаря, господин председател. Колеги, трансатлантическия щит за личните данни е от, е от огромно значение за защита на личните ни данни. Този щит наистина е, е крачка в правилната посока. Защитата на интересите и на личните данни на гражданите ще бъдат защитени. Някои политически групи и някои депутати смятат, че това обаче не е достатъчно. Просто искат в Съединените щати да се прилага европейското законодателство. За съжаление, това не е възможно. Нека не забравяме, че Съединените щати не са част от Европейския съюз. Това е една суверенна държава. Естествено, че Европейския съюз трябва да прилага най-високите общите стандарти за защита на лични данни и да можем и тази защита да издържи на проверката на времето, включително и да бъдем в съзвучно с решението на Европейския съд. Но економиката и, а, и гражданите имат интерес този мещит да влезе в сила колкото се може по-бързо. Госпожа Индвелт. Е, благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към казаното преди малко от госпожа Стивенс. Не може да има оперативно трябва да имаме оперативен щит, възможно най-бързо. Проблемът е, че този щит е малко вероятно да бъде оперативен. Тук, благодарение на господин Шремс, сме тук. Той беше достатъчно смел дълги години да се бори в съда и да направи това, което европейските институции трябваше да направят, а именно да защитават интереса на европейските граждани. Спомням си, че нашия парламент непрекъснато приканваше да се отмени Сейф Харбара. Европейската комисия не си мръдна пръста. Един австрийски студент трябваше да направи така, щото да се отмени Сейф Харбар. Обедена съм, че писмени уверения или омбудсман или преглед могат да помогнат, но едва ли ще оправят всичко. Наистина не съм единствената, която се съмнява. Да не забравяме мнението на различните правни експерти. Да не разбирам защо продължаваме да повтаряме непрекъснато едни и същи грешки. Ние носим отговорност. Ние сме длъжни да имаме добро законодателство. Ами се струва, че в този случай Европейската комисия е готова да вземе решение, знайки, че то не може да устои в съда. Тук не става въпрос за някакъв политически компромис. Мога да се съглася с господин Воса мога и да не се съглася, но това няма значение. Има само едно мерило, а именно това ще издържи ли решението по делото Шремс или не. Да, това е стъпка напред. Радвам се, че Европейската комисия е готова да обсъди допълнителни промени. Но в крайна сметка тук става въпрос за това САЩ да получи достъп до пазар от 500 милиона потребители, така че това е в интерес на САЩ. А относно споразумението, наистина ми се иска следното. Европейската комисия най-накрая трябва да ни каже какъв е правният статут на това споразумение в сравнение с останалите правни инструменти. Моля ви се, предоставете ни тази информация. Това е правна оценка, защо да е поверителна. На следващо място. Европейската комисия заяви, че премахването на изключенията за личните данни е предварително условие споразумението да бъде действително. Ние знаем, че сега тези дерогации, изключения няма да бъдат отменени. Обяснете ми тогава как да очакваме това споразумение да се прилага изобщо. Обяснете ми, моля. Домна Ernst, un minut și 30 секунди. secunde. Уважаеми дами и господа, Сейф Харбър, клаузата не се подобрява от това, че я наричаме щит за лични данни. Тук говорим за основно право на 500 милиона граждани на Европейския съюз и ние трябва да го защитим сега ни представят този щит като нещо сериозно, но той просто е от мукава и ще се размекне при първия дъжд. Жалко, че се наложи да съдът да се произнесе, за да се отмани клаузата Safe Harbor. Сега слушаме овациите на тукашната голяма коалиция, но това решение на съда в никакъв случай не е в тях на полза. Поне трябваше да се разберем за клауза за прекратяване на действието. Дори и това не можахме да направим. Да, европейският гражданин винаги може да се обърне към омбудсман, но както и Джон Кари го знае, омбудсманът нито ще потвърди, нито ще отрече че някой е обект на наблюдение и подслужване. Така че американците могат да вземат и телефонен секретар и да го наречат омбудсман. Става въпрос за 500 милиона граждани, уважаеми дами и господа. Няма нужда да ги принасяме в жертва на големия брат. Това не е демокрация. Нека си го кажем ясно. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Е, госпожо комисар, вие и вашия екип сте работили много, за да постигнете тези резултати по защита за лични данни и по споразумението. Да, наистина има отбелезан напредък, но нека бъдем честни. Това, това не е на практика много, голямо, много голям напредък спрямо Safe Harbor. Да, има някои неща, които са били е, изяснени, но това не ознаснава, изяснява, че е, съдебната система на американците се променя и че и няма никакви предпазни марки. Нека не забравяме, че промените няма да станат от днес за утре Въпреки, разбира се, е, всички е, недостатъци, ние казваме да, добре, има крачка напред, но и има нужда от, доп... от допълнителни преговори. Ние не можем да кажем всичко е добре, вси... има всички предпазни клаузни и мерки. И аз мисля, че трябва да бъдем наистина честни Единственото честно нещо в момента е да приемеме и една клауза за отлагане, да ограничиме времетраенето и валидността на тези документи. И ако искаме да бъдем и наистина много по-прагматични, да да внесем изменения за един определен срок от 4 години, който ще бъде достатъчен за предоговаряне на тези споразумения. Сега давам думата на госпожа Бегин за една минута. Грация, президенте. Колеги, аки... Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, кой притежава тези лични данни, които изпращаме през Инстаграм, или Фейсбук. Сигурни ли сме, че е, неприкосновеността на личния ни живот няма да бъде накърнена? Не, гаранции няма. Американското правителство може да прави с тези данни каквото си пожелае. Тайните служби също могат да ги използват, е, за да изготвят профили на потребителите. Това не е стока. Говорим за личния живот на гражданите. И Европейския съд се съгласи с това. Нека ви напомня, скъпи колеги, че преди известно време нашите имейли и телефонни разговори биваха проследявани от американските власти. Сега Европейската комисия ни предлага да подкрепим това предложение. В това предложение обаче няма никакъв правно вързващ характер което е заблуда за европейските граждани. А те искат личният живот да бъде защитен. Тук се говори само за трансфер на трансатлантически данни. Това ли искате да подпиша? Благодаря, господин Епитидеос. Една минута. Благодаря, господин председател. Едно от, от най-големите опасни пред които сме изправени днес, е въз, възможността нашите лични данни да бъдат използвани и а, съхранени въпреки нашето а, желание. Американците имат разузнавателни служби, ЦРО, ФБР, така че те имат възможност да имат достъп до нашите лични данни и да ги съхранат за дълги периоди. Лични данни могат да се, могат да се събират от американските служби и то не само на техни граждани, но на граждани на други страни. Това е наистина потъпване на личните права на гражданите. Това в това само ще създаде допълнителна правна несигурност, включително и за предприятията. Така че Европ... Европейският съюз трябва да бъде много по-внимателен и да се вгледа в подробностите, за да могат да се вземат наистина всички мерки за защита на неприкосновеността на личните данни. Приемате ли е, синя карта от господин Шони? Господин Шони, имате. Господин председател, това е дискусия, която често сме водили и в нейния ход често сме чували, че трансферът и обменът на данни са свързани не само с търговията. Repeat. Ако обичате, повторете в... Е, е, Благодаря, ще започна още веднъж от начало. В хода на днешната дискусия на няколко пъти чухме, че защитата на данните е фактор свързан не само с търговските отношения. Тук става въпрос не само за обикновена търговия. Много добре знаем докъде се стига при неправомерно използване на различни данни. Не смятате ли, че трябва да се въведат санкции при злоупотреби? Да, разбира се. Трябва, трябва да има и наказателни санкции. Трябва това да се заплати по някакъв начин. Да, трябва да се приемат а, някакви мерки. А, когато има нарушаване на а, неприкосновеността, трябва да се наказват нещата по някакъв начин. Господин Ленерс. Благодаря, господин председател. Трансатлантическият обмен на данни означават на около 15 терабайта на секунда. Това е важно, разбира се, за економиката, за дигитализираното ни общество и за бързината на отношенията ни. Това е наш шанс, но правната несигурност, която възникна миналата година, обезпокои множеството предприятия, които се ползват от клаузата Safe Harbor, повечето от тях малки и средни предприятия, които са гръбнакът на нашата економика и са особено уязвими. Така че трябва да убием с един куршум два заека. Първо да защитим данните на нашите граждани, но и да създадем правна сигурност на нашите МСП, за да се възползват от трансатлантическия обмен на данни. Аз съм доволен от работата на комисията. Доволен съм, и от това, което каза госпожа Юрова за препоръките на работна група 29, които трябва да се отчитат през следващите седмици. Трябва просто да кажем, че така нареченият Privacy Shield или щит за лични данни трябва да е достатъчно добър. Госпожа Гомеш na semana passada integrei a delegação da comissão libe aos estados unidos e encontramos surpreendente receptividade de todos os nossos interlocutores em especial das grandes empresas. е, че така добре са се в исканията ни, в предложенията ни. Това наистина е свет световна регулаторна рамка, която до сега не е съществувала. Тя обаче трябва да гарантира правна сигурност и да защитава неприкосновеността на личния живот. Това са основните параметри, които ще ни позволят да направим оценка на защитата на личния живот и в двете страни. Необходимо е да се засили доверието в трансатлантически обмен на данни. Същевременно е важно да гарантираме на потребителите и на гражданите и на фирмите правна сигурност на базата на еквивалентна закрила и от двете страни. Не трябва да се оставя врата за злоупотреби високо ценим работата на Европейската комисия след постановяването на решението на съда по делото Шремс и по-специално подобренията внесени по отношение на щита. време обаче имаме някои резерви във връзка с съответствието с първичното европейско право и хартата на основните права, нещо, което се казва и от Европейския съд изключително сложни са правните средства за защита. Гражданите, които не пребивават в САЩ или пък не европейските граждани, могат да се превърнат в обект на дискриминация по отношение на спазване на човешките им права. Много от американските ни колеги имаха същите резерви по отношение на омбудсмана. общото и събирането на данни на Едро е, вече не е разрешено, но това не дава големи гаранции. За американските и европейски граждани е важно да имаме стабилен и последователен режим. Затова бих искал да обърна внимание на резервите, които има Европейския парламент в това отношение. Европейската комисия и САЩ трябва да прочетат препоръките на работна група по член 29. Трябва да се вземат, вземе предвид решението по делото Шремс и да се подобри спазването на правата на потребителите. Благодаря. Госпожа Маковей. Госпожа Маковей. Благодаря. Европейският е, съюз е страна по няколко споразумения за обмен на лични данни, включително данните на пътниците и а, мерките за борба с тероризма. Щита за лични данни ще подобри търговските потоци, но за малките и средни предприятия, които извършват търговия с Съединените щати, административното време може да е прекалено голямо може би властите ще упражняват надзор, но за хората, които не живеят в Съединените щати от трети страни, ще бъде трудно. Сега наистина има известен напредък. Ние трябва колкото се може по-бързо да прилагаме този щит за личните данни, но да се направи една оценка на неговото функциониране, защото съм сигурна, че тази оценка ще доведе до е, по-добро функциониране. Но нека първо да го, да го е, внедрим и после да го оценим. Господин Бак. Благодаря ви. В момента Европейската комисия води преговори с САЩ във връзка с трансфера на лични данни на европейски граждани. Търговските компании имат договори с потребителите си и в тези договори има разпоредби за използването на личните им данни. Правителствата нямат такива договори. Така че сега се приема законодателство, което да се занимае с въпроса. Правителството трябва да се отнася с голямо уважение и предпазливост по отношение на третирането на личните данни. Имаме безпокойства във връзка с трансфера на лични данни на европейски граждани. Не винаги се спазват правата на неамериканските граждани. Затова британските депутати ще гласуват против, защото това нарушава суверенитета на държавите. Благодаря. Мисис Ниблер, 1 минута и 30 секунди. Госпожа Ниблер, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин председател на съвета, господин комисар, уважаеми колеги искаме ли или не искаме трансатлантически трансфер на данни. Аз съм убедена, че той е необходим. Но не по-малко необходима е правната сигурност и за нашите граждани, и за, нашите, и за нашия бизнес, особено за, древните, за малките и средни предприятия, които не могат да имат сигурността на различни стандартни клаузи, както, например, щита за лични данни. Искам да поздравя комисията, госпожо комисор, През последните месеци вие и вашият екип водихте тежки и упорити преговори и ако сравним сегашния резултат, ще видим, че огромен напредък са в сравнение с Safe Harbor щита за лични данни дава сигурност на данните, предвижда процесуални е, действия, така че и от страна на САЩ да се действа достатъчно внимателно. Разбира се, бъдещата практика ще покаже каква е окончателната оценка, но смятам, че е много важно да се правят ежегодни оценки и то не само оценки, ами ако а, при оценката се установи, че а, е, не, се, не е боравено достатъчно внимателно с данните в САЩ, просто да се прекрати действието на споразумението. Добре сте работили и а, ако подобрите и положението около член 29, смятам, че пакетът за нашите граждани и МСП ще бъде положителен. Благодаря. Госпожа Макларкин, една минута. Uh, Колеги, трябва да признаем, че нашите американски партньори са направили крачки напред за защита на личните данни, които се предават от Европа към Съединените щати, след като включително и нашия парламент изрази своята загриженост. Бяха направени е, някои реформи в американското законодателство, като включително и подписването на закона за съдебна защита. Ние приветстваме тези е, усилия, които ще създадат една правна сигурност и яснота както за предприятията, така и за е, обикновените граждани. Е, ако подобни клаузи има и в ТИТИП, и в другите споразумения, това ще увеличи доверието и от двете страни на Америка. Ако Въпросът е да има реципрочност и ако тази реципрочност се спазва от двете страна, това доверие ще бъде много по-голямо. И за едните, и за другите, госпожа Штор. Госпожо комисар, говорим за обмен на данни с САЩ, респективно за защитата на тези данни, обменяни с САЩ. Комисията преговаря по ново споразумение и то вследствие на това, че излезе решение на Европейския съд, решение, което се наложи да бъде извоювано от гражданин. Не по инициатива на комисията се оказа, че има несигурност. Така че сме много загрижени дали наистина защитавате нашите интереси. Това, което чух днес, не ме изпълни с увереност. Казахте, че е, САЩ ни били уверили, че желая ли това, желая ли онова смятам, че накрая ще ни трябва а, споразумение, което да дава възможност всеки гражданин да се ползва от своите права и а, да обжалва, ако те не бъдат засчетени госпожа Бони. Господин комисар, благодаря на вас и на екипа ви за отличната работа. Смятам, че сега вече наближаваме към края на този дълъг процес със създаването на щита за защита на личните данни. Всички знаем колко е важен потока на данни в модерната економика. За да има за да намерим добро решение на този поток от лични данни, е важно малките и средни предприятия да имат повече възможности за инвестиции. Смятам, че този щит трябва да гарантира, че економиката ще отбележи растеж, базиран на трансфера на данни. Вярвам, че подхода е добър да се засили трансатлантическото доверие и да се засили защитата на данни и от двете страни на океана. Внесени са много подобрения по отношение на защитата на основните права. Засилва се ролята на националните органи за закрила на данните в случай на разследване. Правните средства за защита са предоставени на а, потребителите и на физическите субекти чрез създаването на омбудсмана. Американците също те промениха своето поведение, ще променят и законодателството си. Сега е необходимо правните действително да бъдат на разположение на европейските граждани и на всички, които пребивават на територията на Европейския съюз – виждам ролята на Европейската комисия и на Агенцията за защита на данните. Тя е изключително важна в това отношение. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, e, Уважаеми колеги, госпожо комисар, господин председател. Аз съм много доволен от постигнатия напредък по отношение на обмена на данни между Европейския съюз и САЩ, защото САЩ все пак са естествен и добър партньор на Европейския съюз, така че такива разговори трябва да се водят и то на базата на доверие, а не на недоверие. Много се радвам, че е постигнат напредък, че са отстранени някои дефекти, включително и механизма, е въведен механизъм за обжалване. Така че смятам, че е постигнато високо ниво на защита на данните и то трябва да се запази. време обаче трябва да подходим рационално и да се ръководим от здравия разум. Имам чувство, че се говори прекалено много за злоупотреба, Нещо, което е, се сблъсква с други елементи, които са много важни, защото когато говорим за сигурност, например, сигурността на нашите граждани в Европа е много важна. Благодаря много. Сега минаваме към процедурата за е, спонтанни изказвания. Господин Капуто има думата. Ho evidenziato in precedenti interventi in relazione al Благодаря, господин председател. По геоблокинга, геоблокирането, решението на съда от 2015 година отива твърде далече, но целта е да се защитат личните данни, като същевременно се даде е, възможност за развитие на търговските потоци. Обаче с Съединените щати нещата не са така. Трябва да знаем кой контролира данните и какви са задълженията на различните държави членки и трябва да наблягаме за повече прозрачност от страна на Съединените щати. Трудно е да се гарантира, че контрола ще бъде наистина а, много стриктен. Комисията трябва да играе важна роля в това и се надяваме, че комисията няма да чака още веднъж решение на съда преди вземе мерки. Благодаря ви, господин председател. Защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот са основни права на европейските граждани. Трябва да се направи всичко възможно, за да не се подкопават тези права. Наш дълг е да защитим личните данни най-вече в търговско отношение, в случаите в които те се изпращат в САЩ. Има презумпция, че ще се даде достъп до тези лични данни. Ако има констатирани нарушения, е, ще трябва да се предприемат и действия. Надявам се, че ще получим информация за препоръките, отправени към американската страна, за да може тя да спазва правилата. Не може да оставим всичко просто на службите на сигурност в САЩ. Благодаря. Сеньора президента, серия bueno... Госпожо председател, благодаря ви. Би било добре изобщо да няма... Би ли било добре изобщо да няма трансатлантически обмен на данни? Не. Може ли парламента да се възпротиви на този обмен? Не. Това, което обаче трябва да искаме, е този обмен да бъде юридически регулиран. Комисията си е свършила работата, опитала се е да договори с американците щит за защита на данните. Разполагаме и, и с изчерпателно решение на Съда на Европейския съюз. Но продължава да има съмнения много е важно да бъдем бдителни и да наблюдаваме дали а, щита за личните данни съответства на основните права на Европейския съюз. Имаме и клауза за преразглеждане, ежегодно преразглеждане и тя е много важна за да се види дали действително основните права на хората от Европейския съюз се спазват. А ако се установи нарушение, комисията трябва да действа, а не да чака ново решение на съда. Благодаря. Госпожа Томашич има думата. Благодаря, госпожо председател. В миналото много от решенията на а, съда на европейските общности спомогнаха да се определят докъде са компетенциите на едните и другите, но това реши. Но това последно решение всъщност показа, че нашите правила са недостатъчни за защита на личните данни. Новия е, щит за лични данни е крачка напред. Е, въвеждането на фигурата на омбудсман за защита на правата на гражданите е от особено значение. Аз се надявам, че нашите граждани ще е, приветстват факта, че има точни ограничения на правата на едните и на другите и че комисията е взела предвид изискванията на нашия парламент. И сега давам думата на господин Яковче, който е последния изказващ. Благодаря, госпожо председател. Е, комисия, не сумнявам във ваше добро. Въпреки добрите намерения на Европейската комисия, аз и аз не се съмнявам, че госпожо Юрова, вие действате с добри намерения. Смятам, че е, това, което ни предлагате, несъмнено е, е по-добро предложение от предишното. Но имам съмнение относно крайната ни цел. Safe Harbor – Каните ни също така да приемем а, споразумението. Нека да ви кажа, че тези, които желаят да получат достъп до нашите данни, които желаят да нарушат а, личния ни живот, а, проявяват голямо творчество. Не се и съмнявам, че много хора в САЩ знаят всичко, което ги интересува за мен или за вас или за който и да е друг. И не зная дали бихме могли да бъдем ефективни и да спрем тази информация. Благодаря. Благодаря за тази дискусия на членовете на парламента. Подобни дискусии са винаги много важни и е, това, което казвате, ще бъде източник на вдъхновение за мен и за колегите. Обсъдихме потоците на данни от Европейския съюз към Съединените щати. Тези потоци са огромни и, и трябва колкото се може по-бързо да въведеме новата система, която ще защити интересите на европейските граждани. Не големите компании, но защото по този начин ще защитиме също така интересите на малките и средни предприятия, които до сега трябваше да действат в едно положение на правна несигурност. Особено след решението на съда, пък и преди това. Необходими ни бяха е, уверенията от американската страна, за да се. За... Аз по време на а, преговорите изложих начина по който ние искахме, искаме да се постигнат резултати, т.е. доверие и проверка. Тоест, ние вярваме на американските партньори, че ще се придържат към поетите от тях ангажименти, включително и в писмените уверения, които получихме от властите на най-високо равнище. Не мога да кажа, че щита за лични данни е нещо съвършено. То не може да бъде съвършено и не, никога не можем да бъдем абсолютно удовлетворени, защото има обективни е, фактори кои, и фактори, които са извън нас. Но, както каза правилно господин Олбрехт, ние нямаме възможност да променим американското законодателство, но но ние ще упражняваме надзор на начина по който се прилага този щит. И втората цел и вярно е, че ние не можем да направим много за това, е достъпа до личните данни на основание на причини за сигурност. Естествено, Европейската комисия не разполага с правомощия да разпитва и да поиска от разузнавателните служби да дадат обяснения за това или онова. Дори държавите членки не могат да правят това с своите разузнавателни служби. Сега, разбира се, ние сме ограничени до, в известна степен и мога да ви кажа съвсем откровенно, че не сме абсолютно задоволени и удовлетворени. Е, доволни сме за това, че успяхме да постигнем максимума, който можеме но в никакъв случай не можем да почиваме на лаврите си за бъдеще, защото комисията и аз лично сме поели ангажимента да извършваме надзор и мониторинг на всичко случващо се в Съединените щати във връзка с личните данни и да направим един преглед, една оценка и да направи преглед на състояние на нещата и в Съединените щати, и в Европа. Има записана и клауза за годишно преразглеждане. Мисля, че това е много важен елемент и не смятам, че е необходимо да добавяме и клауза за прекратяване, както беше предложеното. Госпожа Ентфелд е абсолютно права, че решението на съда беше много от... важно за нас и важна отправна точка. Още преди това ние бяхме е, убедени, че съдебното решение ще ни даде и очертае пътя напред и ще ни даде по-добра изходна позиция. Това наистина спомогна а, при преговорите. Тоест, имам, имам предвид решението по а, делото Шремс, което ни помогна в а, преговорите член по член. Надявам се, че след като взехме преди всички изисквания на съдебното решение, сме постигнали един е, щит за лични данни, който да отговаря наистина на необходимото за момента. Колкото до споразумението, нямаме никакво намерение да е, пазиме в тайна нещо ние сме ви отговорили в писмен вид на вашите въпроси и още веднъж ви призовавам да подкрепите както щита за лични данни, така и споразумението, защото това наистина е едно усъвършенстване по пътя за защита на личните данни. За защото е, тук не става дума само за търговски потоци, тук става дума също за по-добра защита на е, свидетели и жертви на терористични актове. Знаеме, че положението се променя със всеки измина ден, че че имаме, че сме изправени пред непрекъснати заплахи, че има необходимост от по-добро и по-задълбочено сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати в тази област. Затова още веднъж ви призовавам да подкрепите предложенията, които сме направили. Благодаря, госпожо комисар. Давам думата на министър. Е, благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати, дами и господа. Най-напред благодаря за днешната дискусия. Благодаря на Европейската комисия за внесените разяснения относно щита и последващите стъпки. Смятам, че в днешната дискусия стана ясно, че гладкия пренос на данни не може да означава липса на контрол преноса на данни, контрола върху него трябва да се извършват по начин, който да върне доверието на европейските граждани. Дори европейските граждани да нямат доверие, това трябва да бъде опровергано. Много колеги изразиха значението на гладкия пренос на данни за предприятията, за европейските граждани, които трябва да се ползват от предимствата на щита. Компаниите ще могат да действат по-ефективно от двете страни на океана. Ето защо темата е изключително важна. Тази система ще ни позволи да се борим с престъпленията и да се подобри сигурността от двете страни на океана. Това със сигурност ще е от голяма полза за всички. Ето защо смятам, че предложението е много важно. Относно споразумението. Много въпроси бяха зададени а, във връзка с него. Разбира се, че е важно да кажем, че споразумението само по себе си не представлява правно основание за трансфер на лични данни. То е само допълнение към други споразумения, които задават гаранциите при преноса на данни. Както знаете, това споразумение и неговото действие може да бъде преустановено, ако а, клазите му не се изпълняват. Много беше казано и във връзка с омбудсмана това отношение трябва да подчертаем, че омбудсмана е допълнителен механизъм в сравнение с други изходни системи. Сам по себе си той не осигурява достатъчна правна а, защита и не може да замени форумите за съдебна защита. Но това е стъпка напред, а именно, че САЩ се съгласиха да създадат такъв омбудсман. Това ще повиши Доверието и жалбите ще могат да бъдат разглеждани своевременно. Ако омбудсмана не изпълнява своята а, позиция, както е а, посочено в приложение трето, той ще трябва да работи заедно с конкретните агенции, които ще трябва да предоставят информация и да а, отправят въпроси. Много европейски държави имат подобен контрол от механизми, сходни на омбудсмана. Много правилно беше посочено, че решението на съда беше като катализатор за подобрението на сделката. Решението на съда заяви, че защитата на данни може да бъде осигурена само ако ответната страна спазва принципа на необходимост и на пропорционалност. Не трябва да се стига до масивно събиране на данни. Това означава, че нормите и стандартите не са изпълнени. САЩ посочи обаче, че е приел законодателство, което предвижда контрол и възможности за правна защита, за да не се стига до масово събиране на данни. Основното правило е целенасочено събиране на данни, а такова масивно събиране на данни е вторично – то трябва да отговаря на съответните правни стандарти и са прияти необходимите гаранции, за да може такова масивно събиране на данни да бъде извършено. Относно клаузата за преустановяване на действието, зная, че това много се обсъжда в Европейския парламент. Съгласен съм с господин Фос, не се нуждаем от подобна клауза, ако имаме редовен ежегоден преглед и мониторинг, а това се предвижда в споразумението. И накрая смятаме, че щита и споразумението задават необходимите гаранции, които да осигурят доверието на гражданите. Надяваме се, че Европейския парламент ще вземе предвид положителните страни на нещата много често се казва, че когато се целим в перфекционизма, всъщност много, можем да влушим нещата. Европейските граждани ще бъдат удовлетворени, когато бъде одобрено, надявам се, споразумението. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. С това приключваме обсъждането.